Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Скъпи колеги, следващата точка от дневния ред е изявление на комисията по темата възстановяване и създаване на работни места в рамките на един общ подем. И така, комисарят Антор има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми е, депутати, необходими са е, устойчиви е, решения на економическата и финансовата криза. Все повече нараства безработицата. 10,3% е в момента средното за 27 държави членки. Това е едно нечувано от 90-те години. В еврозоната е още по-висока. Безработицата е 11%. Е, за да се намерят реални решения на сегашната криза, е, ни трябва един подход основан на заетостта. Пакета на комисията от април, пакета за е, политиката по заетостта, показва как Създаването работни места може да доведе до растеж. Целта е да се пребалансира управлението на политиките по заедостта и свързаните с нея економически процеси. Трябва да подкрепим този пакет. той има за цел да преориентира по три основни начина европейската политика. От една страна предлагаме мерки в подкрепа на заедостта и насърчаване на търсенето на а, труд. Насърчаваме зелената економика, и КТ и услугите. Това са трите области, които генерират най-много работни места, а, за които сме ви представили подробен план за действие. Предлагаме конкретни мерки, интервенции за подкрепа а, на а, заедостта, като например субсидии за нови работни места, прехвърляне на средства от едно бюджетно перо в друго за тези цели, насърчаване на ново, новооткритите предприятия и други. Пакетът има за цел да направи пазара по-динамичен, като се инвестира в умения, като се премахват бариерите за мобилността на работниците. Трябва да се даде възможност за преход на пазара на труда. Един по-динамичен пазар на труда ще доведе до по-тясно съответствие между търсенето и предлаганите умения. Това ще ни даде възможност също така и да наблюдаваме развитието на усилия на европейско равнище. Комисията също предлага да се премахнат някои пречки, като например преносимостта на пенсиите превръщането на системната, системата ЕОРЕС в действащ европейски инструмент за сигурност на заедостта. Трето, пакета цели е, да е, укрепи управлението на политиките за етостта. Ще е, засилим наблюдението на социалните политики в държавите членки, така че социалните а, а, въпроси да не изостават от економическите въпроси. Освен това, пакетът очертава една по-тясна връзка между реформите на пазара на труда в държавите членки и инвестиции чрез финансовите инструменти на Европейския съюз и по-специално Европейския социален фонд. Парламентарната подкрепа на пакета е от голямо значение защото по такъв начин ще се даде допълнителен политически мотив за създаване на заедост. Очаквам с нетърпение да чуя какво имате да кажете по този въпрос днес. Благодаря ви. ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος. Ще изслушаме сега ораторите от името на политическите групи. Ще започнем с представителя на НП, колегата Шаба Ри. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, наскоро комисията публикува едно предложение за заетостта. Приветствам от името на моята политическа група този законодателен пакет. Ние ще подкрепим тази инициатива както вече го направихме при дискусията в е, Комисията по заедостта. Това бе една първа реакция на новото предложение от страна на комисията. По време на тази дискусия в парламентарната комисия, моите колеги се спряха на много елементи. Аз ще подчертая само най-важните от тях. Първо, реалистичен подход в рамките на това законодателно предложение. Но, вашето мнение за тревожните обстоятелства по отношение на младежката безработица и не само младежката, общата безработица, ни карат, за съжаление, да кажем, че в програмите за реформи на държавите членки не откриваме достатъчно мерки, които ще доведат до съществяване на целите на стратегията Европа 2020. Хубаво би било комисията да разработи съвсем конкретни мерки в рамките на тази стратегия и да определи приоритетите по отношение на зеления сектор, модерните технологии и други. Ние приветстваме това, че вие бихте желали да ограничите е, административните тежести, особено в трансграничната сфера. Знаем, че там има проблеми и по отношение на пенсиите и на трудовото възнаграждение и така нататък. Надяваме се, че в това отношение ще отпаднат и проблемите между Румъния и България при трансгранично прехвърляне на съответните преписки. Господин комисар, поздравяваме ви за тази инициатива и очакваме с интерес вашите нови предложения. Председателят моля всички колеги да спазват регламента, тъй като програмата ни е много наситена. Има много колеги заявили желание за участие в дискусията, а вече твърде много сме се забавили. А сега от името на групата на социалисти и демократи, колежката Берес. Три минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Европейският парламент е, искаше да организира този дебат на основата на пакета за заетост, който вие представихте. Важно е да говорим днес по този въпрос на пленарно заседание, е, тъй като Европейския е, съвет най-вероятно ще се заеме и с една такава стратегия трябва да говорите с силен глас, като казвате, че трябва да постигнем заетост и растеж. Точно за това организираме този дебат. Виждаме, че безработицата е, бележи исторически рекорди. Не трябва да се вторачваме толкова много в финансовите пазари, а да създадем заетост и то най-вече сред младите хора надеждата на младите хора за заетост се сблъсква с действителността, която става все по-тежка от ден на ден. над нас витая призрака на едно загубено поколение. Говорим за повече от 5 милиона млади безработни, всеки пети търси работа и положението не се подобрява, съгласно статистиката на Международната организация на труда. Комисията повтаря, че ще мине известно време преди мерките да създадат работни места. Надяваме се мерките да бъдат правилни. Фрапиращо е да гледаме как в националните планове за реформа, които страните членки изпращат на комисията, ангажираността за създаване на работни места не е толкова силна. Много страни членки и не се придържаха към пакета за с който вие предложихте. Нека да видим две предложение, да, да дадем два примера. Е, вие премахнахме едно табу върху минималната работна заплата. Знаете, че минималната работна заплата е важен елемент в дебата, важен елемент е, за борба с социалния дъмпик и социалното изключване. Друг един въпрос е как да е, увеличим търсенето на единния пазар. Е, това е свързано и с проблема на дисбаланса в е, Европейския съюз. Идеята за даване на гаранция на младите хора, която да предотврати безработицата сред младите хора – е, идея, която ние подкрепяме. Това предложение е много важно. Ако е, не оставим нещата само на хартия, а ги преведем в изпълнение, в финансовата перспектива и заедно с следващия съвет трябва да предприемем съответните стъпки. Благодарим ви, господин комисар, за динамиката, която бихме могли да предизвикаме и да коригираме е, стратегията за е, спестяване. Следващия оратор господин Фил Бенион с две минути. Благодаря. Пакета за заедостта съдържа някои много положителни предложения, които могат да се интегрират от държавите членки в собствената им политики. Очертани са някои ключови области, в това число младежката заедост, младежката безработица, образование, развитие на усилия, на умения и така нататък, зелени технологии. Само, че мисля, че основното, което се опитва да постигне комисията е една структурна промяна, структурно измерение на пазара на труда. Не бива да се правят промени, а преди да сме сигурни какво правим. Мисля, че първо трябва да се направи оценка на въздействието и след това да се продължат реформи. Знам, че е, има опасения, че подобни е, реформи могат да, се окажат, да окажат отрицателно въздействие на работната сила. Но ако не направим нищо, е, няма да успеем да откликнем на проблема с безработицата, особено сред младите и липсата на конкурентоспособност, особено явна в някои държави членки. Трябва ни един социално отговорен баланс към реформите. Едва единствено чрез сериозни структурни промени можем да създадем една солидна основа за дългосрочен растеж. Една устойчива европейска економика трябва да се основава на производителност, а не на постоянни заеми. Реформата на пазара на труда може също да е необходима, но тя сама по себе си не е достатъчна. Затова аз приветствам предложението да се насърчава развитието на предприемачеството и да се разреши проблема с младежката безработица чрез нови умения. Новите предприятия също са важен елемент от тази политика. Трябва да определим кои са бариерите за потенциалните предприемачи. Ние от групата на АЛДЕ ще ви съдействаме при изпълнението на този пакет. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на Зелените, Европейския свободен алианс, ще говоря, говори Мари Корнелисен. Две минути. Стотици милиони европейци са в затруднено положение и а, заедостта трябва да бъде един от нашите приоритети. Много ме радва идеята за система за наблюдение на пазара на труда. Това трябва да се отрази в европейския семестър. По отношение сега на зелените работни места. Това е една инициатива, която много ни а, радва нас по-малко ползване на суровини. Всичко това са инициативи, които всички правителства трябва да възприемат. Боя се обаче, е, че економическото управление, банковия съюз, политическия съюз, фискалния съюз. Това са области, в които бележи много сериозен напредък, но нещата доста изостават по отношение на социалния съюз. Как да направим така, че социалните въпроси да получат заслужено внимание? Говорим за прекомерен дефицит, би трябвало да не забравяме и прекомерната безработица в тази връзка. Говори се, че стоеността на труда е твърде, е твърде висока, но има места, в които а, това съвсем не е така. Трябва да се введе минимална работна заплата, а, трябва да се введат санкции за действия, които водят до, без, до бедност. Ата, желая ви успех в а, тази инициатива, господин комисар. Следващия оратор е Екаре госпожа Макентайр за една минута. Благодаря, господин председател. Безработицата е сериозен проблем и аз приветствам съобщението на комисията за възстановяване и създаване на работни места, но аз отхвърлям а, идеята да се хармонизира допълнително европейското законодателство, всякакви опити за европейска минимална работна заплата и всякакви идеи Европейския съюз да контролира и да санкционира националните пазари на труда на държавите членки. Европейските планове за растеж не, раз, не създават работни места. Бизнеса, предприемачите ги създават. Не бива да създаваме а, мерки, да въвеждаме мерки, които да водят до нещо непредвидено. Всъщност, а, така ще а, отнемем възможността на предприемачите и на самонаетите да а, развиват бизнеса си. Малките и средните предприятия в момента предоставят 90 милиона работни места в Европейския съюз и имат огромен потенциал за създаване на нови. Трябва да направим всичко възможно да им помогнем, а не да им пречим. Благодаря. Сега от ЕСД, господин Хелмър, минута и половина. Господин председател, през Втората световна война воен, военно-въздушните сили на Великобритания много се притеснявала от загубата си на бомбардировачи, затова са осигурявали броня на пилота. След това, ако има възможност навигатора и е, Накрая техни, техниците. Е, обаче загубите не спирали. Оказало се, че толкова много е, бронирано желязо сложили, че едва летели е, самолетите. Самолетите почнали да летят по-бързо и по-високо и така загубите намалели. Вече десетилетия Европейския съюз обстрелва пазара на труда с регламенти. Това го прави за да защитава работниците, за да укрепи пазара, но в крайна сметка създава един пазар на труда, който е толкова отежнен, че не може да полети. Сега, отгоре на всичкото, говорим за зелени работни места. Господин председател, колегите трябва да знаят, че има проучвания в няколко европейски страни, надежни изследвания са това, които показват, че всяко зелено работно място струва колкото 2, 3 или 4 работни места в реалната економика, защото зелената енергетика е толкова скъпа, че тя ограничава растежа в останалата част от економиката. Това, което ни трябва, господин председател, за работните места за заедостта, е преди всичко дерегулация и второ, трябва да се откажем от зелените си стремежи. Благодаря, господин Хелмар. Следващия оратор. От името на Обединената левиция, левиция госпожа Инес Кристина Зубер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Този пакет на Европейската комисия защитава мерки, които отварят мерки за приватизация, ограбване на работниците. Европейската комисия Казва обаче, че приоритет за нея е да създава работни места. Нова възможност предлага социалната економика. Какво означава това? А именно създаването не на нови работни места, а на нови възможности за натрупване на печаба. Комисията дори предлага да се е, обвърже работната заплата с производителността. Е, това обаче не е социална мярка. Освен това се предлага да се удължи работното време е, и да се насърчи напускането на работното място, ако няма достатъчно работни места. А комисията твърди, че иска да състава работни места. Как може обаче комисията да насърчава съкръщенията в някои страни? Комисията говори по един социален начин, но с действията си насърчава рецесията и безотговорността. А, ние имаме нужда не от економии, а заето с публични инвестиции, инвестиции в хората. Благодаря. Следват господин Томас Ман за минута и половина. Благодаря. В условията на финансова криза безработицата нараства много съществено. Виждаме и, че се задълбочават различията между държавите членки. Европа се нуждае от съвсем конкретни мерки – в зависимост от специфичната обстановка. Също времено не бива да забравяме малките и средните предприятия, гъвкава сигурност, зелени работни места, ефективно използване на структурните, на кохезионните фондове, на е, е, погасителните фондове не бива да забравяме и борбата срещу нерегламентирания, нелегитимния труд. На черно работят е, твърде много хора, а това затруднява работата за справедливо трудово възнаграждение е, и преговорите във връзка с е, колективното трудово договаряне. В този смисъл ние се нуждаем от една европейска гаранция за безработните. След 4-месечен е, е, период на безработица би трябвало да се предлагат е, допълнителни възможности за квалификация, за преквалификация. В никакъв случай не бива да поставяме под въпрос фискалния договор, защото той е изключително важен за Европа. Ние се стремим към устойчив растеж, а това означава да се намалят разликите в економическото положение и безработицата между държавите членки. Благодаря ви. Давам думата на следващия оратор, господин Съркас. Благодаря, господин председател, господин комисар. Мога да кажа, че най-сетне сме получили е, едно интелигентно предложение от комисията. Няма почивка в това отношение, защото наистина заетостта е основен въпрос за гражданите. Та, господин комисар, е, ние смятаме обаче, че проблемът е твърде сериозен, за да можем да се задоволим само с едно предложение. Позволете ми в малкото време, с което разполагам, да се спра единствено на някои противоречия. Вие искате средствата да се използват по-добре, по-целенасочено. Но така и така държавите членки имат право на финансиране. Това е на практика възможността, е, която има Европейският съюз е, е, и той използва тази възможност. Не желае средствата да се използват за образование и за квалификация. А как иначе всъщност да решим въпроса с младежката безработица? Не можем да предоставим тези задачи единствено на държавите членки, които в момента е, изпитват огромни затруднения. Десет милиона евро бяхме готови да дадем за спасението на банките. Европейския съюз даде 100 милиарда и какво стана? Не можем да се справим с е, младежката безработица, което също е много важен въпрос. Мария Харкин, една минута. Това, което каза комисаря, беше особено вдъхновяващо, когато каза, че трябва да гарантираме, че заетостта и социалните въпроси не изостават от економическите въпроси. Сега, естествено, тези думи трябва да ги превърнем в действителност и да гарантираме, че програмите ни, плановете ни ще доведат до ползи за Европа. Едно от предложенията е да се създаде инвестиционен пакет, така че всички държави членки да създават устойчиви работни места. Мисля, че един такъв пакет ще отправи едно ясно послание, а именно, че се опитваме да пребалансираме сегашните мерки за финансова дисциплина. Аз знам, че около 60% от ирландците гласуваха за новия договор за стабилност, защото те очакваха а, един пакт за, растеж и, и инвестиции. Един от инструментите, свързан с мобилността на работниците и Европейския фонд за глобализация. Аз призовавам държавите членки да работят заедно и да а, направя така, че фондът да, а, да а, спомогне съкратените работници. Благодаря. Карима Дели, минута и половина. Конста la ситуация на l'emploi. Господин комисар, всички констатираме едно и също. Заетостта в Европа е в катастрофално положение. Голям процент от младите хора под 25% са безработни. Младите хора обаче отказват да бъдат поколение, което е да бъде жертва. Комисията е, предлага пакет, който да създаде заетост. Въпреки това обаче продължават да се осъществяват политики на економии, които увеличават безработицата. Изходът от кризата обаче е прост Трябва да се създадат зелени работни места, които да не се изнасят е, в чужбина, с целенасочени инвестиции в е, зелените клонове от економиката. Трябва да се насърчава от друга страна и работата при е, добри условия. Трябва да се подобрят условията на труд. Е, трябва още веднъж е, да се подчертава колко е важно да се вдигне минималната работна заплата, за да нямаме бедни работещи. Е, наша е задачата да сложим край на безработицата. За целта е необходима политическа воля и отговорността е ваша. Господин Баронзо, поставя въпроса с младежката безработица като приоритет, а три години по-късно виждаме, че няма никакви предприяти конкретни стъпки. Господин Яшек Влосович, се Благодаря, господин председател. Колеги, стратегията Европа 2020 Е, изисква определен процент е, във всички възрастови групи да е, намерят работа. Което означава, че трябва да бъдат създадени 17,5 милиона работни места до 2020 година. Това е доста амбициозна цел. Е, за економиките на отделните държави. Безработицата нараства от 9% и половина през 2010 година на 10,2% през тази година. Това означава, че ние имаме 6 милиона по-малко работни места. Обезпокояваща е перспективата след въвеждането на така наречения климатичен пакет, вследствие на който моята страна, Полша, ще увеличи своята безработица. Проекто резолюцията на Европейския парламент съдържа важни и правилни цели. Например, насърчаване на самонетите. Комисията се призовава е, да отдели повече внимание на обществените поръчки. Е, трябва да се запитаме дали намаляването на средствата за сближаване не задълбочава кризата. Господин Томас Хендел е следващия оратор. Уважаеми господин комисар, по отношение на продуктивността на вашето предложение от гледна точка на заедостта, наистина ценя това предложение. Но по отношение на реалността и на това, което се прави на практика, и вие, както и госпожа Беркел в Германия, непрекъснато всъщност се изназадвате, обещавате нещо, след това нищо не правите. Как смятате на практика да е, намалите безработицата? Кажете какво конкретно ще се направи? Как ще се подобрят е, е, условията в рамките на здравеопазването, в рамките на социалната, е, пенсионна и изобщо осигурителна система. Аз смятам, че в този план всъщност не се съдържат никакви действителни мерки и инициативи, е, за реални резултати. И в момента установяваме недостиг и липса на медикаменти. И в момента се създават някакви спасителни, е, погасителни фондове, за да се спасяват банки и държави, които е, са високо задлъжняли. А никой не прави фонд, за да спаси хората, които страдат. Давам думата на колежката Язловека. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа. Това, което днес господин Баросо каза сутринта, се отнасяше отчасти участие до работните места. И това ми напомни за един американски сенатор, който каза не потребителите, не гражданите всъщност е, работодателите ще спечелят, а пак работниците ще пострадат. Е, би трябвало на всяка цена обаче да обърнем нещата. Трябва да накараме на държавите членки да създадат е, стимули за създаване на нови предприятия. Трябва да се концентрираме най-вече върху новите форми на заетост и да създадем по-добри условия за тяхното разпространяване. При всички положения държавите членки би трябвало да се придържат към принципа на гъвкавост на пазара на труда и да не отстъпват от вече извоюваните позиции по отношение на социалния диалог. Естествено, гражданите също би трябвало да бъдат по-активни и да реагират по-активно на непрекъснато променящата се обстановка, най-вече по отношение на социално-економическата ситуация. Държавите членки са призвани да направят нещо конкретно и ефективно по отношение на младите хора, да помислят за тяхната квалификация, за повишаването на тяхната подготвеност е, за е, влизане в е, пазара на труда и аз очаквам в това отношение конкретни предложения от комисията. Благодаря ви. Давам думата на следващият оратор, колегата Рапти. Благодаря, господин председател. Господин комисар, пакета, посветен на заетостта, е добър, но аз мисля, че е, би трябвало да помислим за това, че имаме много неща за наваксване. Две години загубихме. Тук в Европейския парламент много пъти сме напомняли за това, че не бива да се губи време. Има два основни момента от моя е, гледна точка. В никакъв случай не бива да се бавим, защото в един миг вече ще установим, че е прекалено късно и нищо не може да се направи. И освен това, в е, никакъв случай не бива да допускаме макроекономическата политика на практика да вреди на пазара на труда. А ако погледнете Евробарометър, ще установите, че през 2011 година кризата вече е придобила драматични размери. Е, един от двама гърци в момента, т.е. един на двама се страхуват, че ще загубят е, работното си място. 8 от 10 е, души се страхуват, че ако изпаднат в безработица, вече в рамките на 10 или 12 месеца няма да могат да намерят ново работно място. Ето това е реалността. И затова се поставя с такава острота въпроса за гъвкавостта, за еластичността на нашите системи. Ние трябва да мислим не само за безработицата конкретно, но и за предоставянето на средства и в здравеопазването, и в социалната система, и в образованието. В никакъв случай не бива да а, смятаме, че в момента в тежко положение са само отделни държави и всичко това, което се случва в нашите държави, може да се случи и във всяка друга държава. В момента забелязваме как трудовото възнаграждение намалява, как пенсиите на хората се окастрят и аз говоря не само за определени държави членки би трябвало при всички положения да мислим за конкурентно способността и то в цяла Европа. Благодаря на госпожа Рапти. Следващият оратор е колегата Паска. Една минута. Важен пан комисар, благодаря, господин председател, господин комисар. Стагнацията на економиката в Европейския съюз е в доста значителни размери и това е, изисква от нас да си помислим как да стимулираме економическия растеж. Аз е, изцяло приветствам и разбирам мерките за консолидация на Европейския съюз, но смятам, че комисията просто не вижда някои от причините за стагнацията. европейските служители, въобще наетите лица в Европа губят своята работа, защото европейските фирми просто местят е, производствата си в други страни. Нека да погледнем автомобилната промишленост – там могат да се посочат различни места на производство в Китай, Бразилия, Русия, а също и на други места по света. И за това не е чудно, че ние в Европа нямаме такъв пласмет такъв оборот на продажбите, както беше в миналото. И се питам къде всъщност са доходите на населението. Те е, наистина попадат ли е, като данъчни постъпления в нашите държави или не? Помислете си, господин комисар, каква среда създаваме в Европейския съюз, когато нашите производители местят производствата си на други места по света. Следващият оратор е господин Патрик Ерик за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Има основно противоречие в избора, който правите. Свързвайки банковия надзор, който всъщност има за цел да намали социалните и публичните разходи, докато банките е, са удовлетворени, както и финансовия пазар, за сметка на заетостта, се едно, че съчетавате огън и вода. И това пречи нови економически подем в Европейския съюз, защото произведеното богатство непрекъснато намалява. Работата и заедността ще се развият само ако има ново разпределение на богатството, т.е. чрез е, по-добро разпределение на труда и на пенсиите, нов начин за производство на богатство, е, да има екологично производство, чрез което ще се създадат милиони работни места в Европейския съюз. От друга страна, е, Европейския механизъм за стабилност, който всъщност е механизъм за економии, трябва да бъде заменен с Европейски фонд, свързан с централните банки, е, при който всички заеми ще се отпускат в зависимост от образованието, заетостта, екологията и обществените услуги свързани с водоснабдяване, енергетика, транспорт, здравеопазване, околна среда, образование и култура. В противен случай няма да има това, което обещавате. Така, сега госпожа Регина Бастос има думата за минутния президент, сеньор комисари. Благодаря, господин председател, господин председател, господин комисар. От 2008 година насам загубихме повече от 6 милиона работни места. В Португалия, моята родина, родина. В момента безработицата е такава, каквато никога не е била. Исторически нива на безработица. И положението най-вероятно ще се влуши през следващите две години. Затова ние приветстваме този нов пакет и благодарим на комисар Андор за това. Трябва да да наблегнем на необходимостта да има економически растеж и държавите членки трябва да съсредоточат усилията си за създаване на работни места. Работни места могат да се създадат като се намали, намалят отчисленията като се насърчат новите предприемрачи, нови е, малки и средни предприятия, създаване на такива. Трудовата политика трябва да отговаря на следния дух. Трябва Насочеността трябва да бъде към зелените технологии, здравоопазването, образованието. Затова трябва да се намалят да се намали пропаста от една страна между квалификацията и това, което изискват предприятията. Необходимо е също така да се използват средствата от структурните фондове, които могат да създадат работа в Европа, работни места. Трябва да се наблегне на социалното управление, защото нашите съграждани очакват конкретни резултати от всички нас. Сега давам думата на госпожа Костело. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, един от основните послания от референдума в Ирландия, че стабилността и растежа са двете страни на една монета. Те изправиха много ясно послание във връзка с економическия растеж. Трябва зелен прогрес, програма за инвестиции, за да има работни места, които да са устойчиви и реални. План за да има повече социална справедливост, да няма неравенство, бедност и социален дъмпинг мониторинг. Е, План, чрез който е, работниците, които са по домовете или са на непълен работен ден, да не изпаднат в черната економика. Трябва да инвестираме в е, зелена економика и, да, и, и творчески индустрии. Това трябва да бъде фон на европейската економика. Трябва специфични действия за безработица срещу младите хора и, и освен това трябва да приемем и харта за е, всички, които са е, чираци. Е, господин комисар, задължението на парламента за економически растеж и заетост е реален. Ние приветстваме вашето предложение и очакваме да видим резултатите от него. Благодаря. Председателят, благодаря ви, госпожа Кастело. Сега госпожа Вероника Люпермантия за минута и 30. Сеньор комисарио, благодаря господин председател. Господин комисар, бих искала да ви поздравя за предложението, защото предложението на комисията с пакет трудови мерки е от огромно значение. Трудно е да постигнем целите на стратегия 2020 година, ако не създадем нови работни места. Но за да създадем нови работни места, трябва да е, модернизираме и преструктурираме трудовия пазар е, и да създадем условия, които да позволят приспособяването към е, динамиката на економиката. Тоест, трябва да се, трябва да се насърчава а, заедостта, трябва да се насърчава предприемачеството, а, да, се, да се насърчават самонаетите. А, и а, творческия подход към а, труда. Трябва да, трябва да се бориме за защита и на най-уязвимите е, жените, възрастните хора на трудовия пазар. Трябва също така да се бориме срещу а, проявите на сива економика. Има и доста работни места, които не са заети поради липса на квалифицирани е, работници или служители. За това трябва да се насърчава географската мобилност и да създадем един истински европейски пазар на труда. Благодаря. Благодаря. Извинявам. Благодаря следващият оратор е господин Коферати за една минута. Благодаря господин председател. Смятам, че има две цели, които трябва да се опитаме да постигнем. Първата цел се отнася до създаване на нови работни места. Знаем, че там трябва да обърнем поглед основно към младите хора и най-важният инструмент е образованието в този случай. Всички инвестиции в образованието могат в крайна сметка да допринесат за растеж и социално задоволство. Втората тема, по която се говори по-малко, е регламентирането на е, черния труд или както понякога се нарича с по-красив израз неформален труд. Това са лица, които трябва да излязат на пазара на труда, защото те работят без договори, без спазване на техните граждански права. Често става дума за хора, които са дошли тук при нас е, без е, да имат всички права, поради което много често се получава е, експлоатация, много често се изкривява и конкуренцията. За това трябва да се създаде работа за младите хора и да се регламентира законово всичко, което сега не е регламентирано от закона. Благодаря. Следващият оратор, колегата Константинос Попаки, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Безработицата е огромен европейски проблем, който има много тежки въздействия върху социалната сплотеност и реалната економика. При всяко проучване се показват рекордни данни е, огромен процент от европейските граждани са загрижени за своето бъдеще и за своята работа. Това е огромно предизвикателство за Европа и трябва да кажа, че живеем в извънредна ситуация. Ние не можем да акцентираме само върху рецептите за економии на определени страни, а от друга страна безработицата да е огромна. В Гърция всеки четвърти е без работа, 35% е безработицата сред младите младите хора и те трябва да емигрират. Това наистина е най-надежната най е, част е, от населението, младите хора. Трябва да се регулират пазарите на труда, е, защото в противен случай се получава дяволски кръг от бедност и рецесия. Те трябва да работят, те трябва да станат и обект на управление и въобще економиката да се превърне в обект на управление. Необходими са огромни инвестиции за тази цел. Искам да посоча, че държави членки като Гърция, когато бъдат подпомогнати финансово, не трябва да бъдат изключвани от изпълнението на стратегията Европа 2020. Необходимо ни е ясно политическо послание, необходимо ни е така такава е, смес от различни политики, която да гарантира устойчиви и качествени работни места. Вие господин комисар, сте чувствителен човек, господин председател, вие също знаете, защото следите е, пулса на обществото и познавате тези проблеми. Благодаря. Благодаря, господин Попаки, Следващият оратор, госпожа Кинга Гьонч, за една минута riasztó a munkanélküliségi helyzet Európában. Всъщност на нас е ние виждаме тревожни числа на безработица. Виждаме дори е, социални групи, които са в изключително неблагоприятно положение. Е, жени, деца, инвалиди, какво трябва да направим? Ние трябва е, да е, се опитаме да изготвим план. Има някои въпроси, на които искам да привлека вниманието ви. Е, трябва да видим как да омекотим ефекта на кризата върху някои слове от обществото. Трябва да има възможности за финансиране и те трябва да се упростят. Възможности за обучение и професионално обучение. Как ще работи вътрешния пазар при положение, че има дефицит и при положение, положение, че е, той не функционира както трябва. Е, трябва по принцип единния пазар е, да улесни сплащането на обещетения, социални обещетения, и заобщо вътрешния пазар да функционира както трябва, за да има положителен ефект на доминото върху обществото. Господин Хайнц Бекер, една минута и 30. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, Европейската концепция за овладяване на предизвикателствата не познава консолидацията на европейските финанси и на е, трудовия пазар както някои популисти се опитват да внушат. Естествено, отговорността е да се постигнат двете цели и с настоящия доклад на комисията се прави една много значителна стъпка, според мен. Аз приветствам да се използва потенциала на зелената и бяла економика и също така професионалното образование. Следващите структури ще бъдат белязани от този модел. Трябва да се реализират три месеца гаранция за младите хора, хора, също така е, по-възрастните е, служители е, трябва да се използват и трябва да се използват средствата, с които разполагаме. Което означава, че сега трябва да бъдат изпълнени обявените мерки. Аз виждам от всички твърдения на комисията и на господин комисаря, че има твърдо намерение за това. Ние трябва да избегнем явлението загубено поколение и не трябва да се губи това поколение. Това е възможно само ако се спазва солидарността и справедливостта между поколенията. Естествено, това започва с решаването на най-големите проблеми на днешното време, проблемите с е, е, безработицата. Трябва да бъдат е, намалени и дълговете и аз искам един милиметър да не отстъпим от тези принципи, да реализираме и двата принципа и това трябва да бъде целта на работа работата на парламента. Благодаря ви. Бека. Господин Бекър, не виждам госпожа Матера, като че ли не е в залата. В такъв случай преминаваме към спонтанните изказвания. И давам думата на госпожа Кукович. Хвала липа, председуючи Нова деловна места са в наших главах. Благодаря, господин председател. Новите работни места са част от идеите на милиони млади хора, които търсят мястото си на пазара на труда. Много от тях нямат достатъчно смело, за да осъществят собствените си идеи, а много от тях не знаят и как да направят това. В съпътстващите производства и услуги могат да се намерят е, големи потенциали за работни места, така както се препоръчва от комисията и от е, комисаря в частност. Е, група в, от млади хора в Словения разработиха сайт за а, незрящи хора, така че те могат да изпълняват определени дейности. Дълъг е пътят до крайния потребител и той изисква много смелост, много финансови средства. А, ролята на политиците е да облегчат този дълъг път. Достъпа до пазара за хора с особени потребности със сигурност е един от начините за разкриване на нови работни места. Благодаря. Следващият оратор е господин Лука Петро. Господин председател, скъпи колеги, ние всички знаем и сме съгласни с това, че бъдещето принадлежи на младите. Но в Европейския съюз младите хора са най-тежко засегнати от проблемите на трудовия пазар. Затова смятаме, че трябва да се приемат незабавно мерки за подобряване положението на младите, било то на равнище е, отделна държава членка, било то на е, общо европейско равнище. Трябва да обърнем повече внимание на младите и бъдещите национални стратегии стратегически планове трябва да бъдат е, насочени към насърчаване на заедостта на младите. благодарим на комисията за, за предложенията и за възможностите, които биха евентуално осигурили едно по-благоденствено бъдеще за младите. Благодаря, госпожа Елизабет Шрюдер. Господин председател, Господин комисар, аз приветствам, че вие в пакта за заетост сте включили доклада на Европейския парламент за създаване на нови работни места. Вие е, посочвате е, какво ще стане до 2020 година във връзка с е, пазара на труда. Но комисията трябва да постави индустриално-политическата рамка за тази цел и то като дългосрочна рамка. Конкретно това означава, че когато няма амбициозни е, директиви за енергийна ефективност, няма да има е, потребност от е, работници в строителството, които да изграждат изолации. Така че вие трябва да търсите сътрудничеството на вашите колеги за поставяне на тази индустриално-политическа рамка, защото иначе бих ви казала, това ще стане една неизпълнена прогноза. Това, което вие предлагате. А ние това не можем да си позволим в Европейския съюз, защото застрашава е, доверието в него. Благодаря сега господин Ян Козловски. Е, господин председател, господин комисар, аз мисля, че създаването на нови работни места е основното средство, чрез което ще се реши най-острия проблем в Европа. Бедността и безработицата, особено сред младите хора. Само по този начин можем да се върнем към пътя на заетостта. Необходимо е да инвестираме в предприемачество, да се отървем от бюрокрация и законодателни бариери, които блокират развитието на малки и средни предприятия. А това всъщност е, създават много работни места. Няма връзка между образование и заетост. Въпреки, че има висока безработица, не намалява броя на работните места, които стават не заети. Много високо образовани млади хора не могат да създадат техни собствени фирми или да бъдат самонаети. Това изисква нови решения на всички нива, местно, национално и европейско. Благодаря ви. А, сега госпожа Евин Регнер. Благодаря, господин председател. Господин комисар. След този дебат е, имам следното впечатление. Темата заслужава една пълна пленарна зала, защото безработните хора в Европа заслужават това. В е, договора за Европейския съюз сме заложили целите за заетост. Също така има и много е, изисквания за сериозно отношение към тази тема. През е, последните пленарни дебати за безработицата сред младеща вие казахте нещо много важно, което се вписва в темата, а именно, че е необходимо да запазим погледа си към цялото, а именно към макроекономическата политика, защото проблемите с безработицата са част от нея. Ние трябва да следваме економическа политика, трябва да е, имаме пред погледа си многогодишната финансова рамка и по този начин да осигурим средствата за безработни, които са необходими в Европа. Благодаря. Сега давам думата на комисар Андор. Господин председател, дами и господа, благодаря ви. Искам да взема думата след тази много богата и конструктивна дискусия. Мисля, че вие отправихте наистина едно много ясно послание към комисията, какво трябва да бъде съдържанието на пакета за заетостта. Ние не трябва, разбира се, само да произвеждаме документи, а също така да се погрижиме и за изпълнението и приложението на решението. Това е вашето послание. Комисията вече е предприела много мерки и следващата седмица ще се срещна и с социалните партньори и работната група за социалните партньори, за да обсъдиме различните аспекти на пакета за заетостта. Искам да подчертая а, значимостта на голям, на голям брой а, а, изказвания. Разбира се, вие сте прави, че не можем да разделиме заедостта от цялостното развитие на економиката. Една трета от броя на безработните а, са безработни поради последиците от економическата криза. Така че а, насърчаване на заетостта и а, увеличаването на работните места пък е по този случай е тясно свързана с а, решенията за излизане и начините за излизане от кризата и създаването на един макро на едно макроекономическо на една макроекономическа конюнктура, която да е по-благоприятна. Когато Казваме, че контекста е широк. Когато казваме, че нещата са свързани, не трябва да забравяме и дела, който заемат и инвестициите. Благодаря на госпожа Харкин за изказването в, тази, в този смисъл. Според господин Пашка и госпожа Шредер, да, това е свързано с промишлената политика на е, Европейския съюз, е, човешкия капитал, човешките ресурси и е, Наистина, вие сте прави, че обновяването на промишлеността ще даде нов тласък на развитие в различни в различни отрасли. Е, вие също така наблегнахте на, заплащ, на заплащането на по-доброто управление, на диалога с социалните партньори. Да, всичко това е вярно. И ако вземем предвид всичките тези препоръки, наистина ще, ще можем да работим за едни много по-качествени работни места за бъдеще. Много от вас няма да ги споменавам по но наблегнаха на необходимостта да помогнем на младите хора. През последно време е, много се говори за това и това е обект на отделни обсъждания. Аз неодавна бях в Италия, където голяма част от средствата по структурните фондове са насочени към младите е, хора само в един регион. Това е, е сумата е около 500 хиляди евро. Става дума за региони, където наистина проблемите са много е, наболели. Ние също така работиме по преориентирането на средства към по-уязвими региони. Това беше подчертано и от е, госпожа Берес и други. Е, и до края на годината съвета ще продължи да е, търси конкретни мерки, които да позволят да намериме конкретни решения на конкретните въпроси. До края на годината също така ще представиме и една качество, рамката за качество. Колкото микрофинансирането, ролята на предприятията, на малките и средни предприятия. Това също бе подчертано и и вие сте прави, че младите хора не винаги знаят и познават възможностите които се представят пред тях. Вярно, че предишното поколение имаше повече възможности за създаване на малки и средни предприятия, но мисля, че сега от, отново трябва да, съз, да се опитаме да, да дадем нов, нов пласък, да ги насърчиме да създадат малки и средни предприятия, така че да имат наистина достъп до финансиране. А, е, вие наблегнахте на ролята на социалните предприятия, обществените предприятия, които биха а, и, и, и които трябва да играят по-голяма роля за социалното приобщаване. А, госпожа Кон... Кинга спомена това. Ние работиме по тези въпроси с различните генерални дирекции и представители на държавите членки за настоящето за насърчаване и улесняване функционирането на социалната економика и социалните предприятия в отделните държави членки, защото наистина те имат своя роля и играят голяма роля за а, социалното включване. Разбира се, не можем да избегнем и проблема свързан с финансовите инструменти, този проблем се обсъжда и тук, сред вас и в съвета по повод най-вече преговорите за многогодишната финансова рамка. Необходими са наистина повече инструменти, които да дават пряк достъп до средства, като например структурния фонда за и аз съм съгласен с казаното от госпожа а, Харкин а, относно а, фонда за приспособяване към глобализацията. Там наистина трябва да потърсим необходимите е, мерки, за да може този фонд да бъде ефективен и за бъдеще. И се боя, че ще имаме някои проблеми. Благодаря на всички. Мия протест чифизматос για την ператос. Така, председателя, получих предложение за резолюция. С това приключваме дискусията. Утре ще гласуваме този доклад в 12 часа. Сега пристъпваме към доклада на нашия колега Яно Шадер, е, чието заглавие е контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.